С голямо е, съжаление вчера разбрахме за смъртта на нашия колега Лука Бонано. От избирането му през 2014 година той беше член на нашия парламент, на Комисията по е, инду, индустрия. Господин е, Бонано, е, е загинал вчера при трагични обстоятелства в, в автомобилна катастрофа. Продължение на дълги години той е, е кмет на община Бокозезия в, Испа... в Италия. Съпругата му е оцеляла в катастрофата, а господин Бонано е, е загинал. Ние сме дълбоко потресени от тази трагедия. Е, в тези тежки часове е, ние сме е, с неговата съпруга и с неговата семейство. Пожелаваме им бързо да оздравяват. Ще ви помоля да станете за едноминутно мълчание. Благодаря.